Colleagues, um, we were waiting for our final... Колеги, вече всички сме тук. Искам да направя едно съобщение. Относно имейла, който всички сте получили. Заседанието след обед ще започне в 15.30, а не в 15 часа, както е по програма на всички вас ще бъде изпратен имейл. Допълнително, следващата среща ще се проведе следващия понеделник от 17.30. Също така ще ви бъде изпратен имейл. Имайте предвид, че всички колеги трябва да дойдат не в 15, а в 15.30 часа за следобедното заседание на нашата група. Тогава ще гласуваме. Това ще бъде от полза на колегите с много ангажименти. Много колеги казаха, че няма да успеят за следобедното заседание от 3 часа, така че ние се съгласихме да отложим заседанието по гласуване за следващия понеделник. Нека да се уверим, че всички са запознати с тази информация. Сега всички вече са тук. Съжалявам за закъснението, но вече можем да започнем. Можем да започнем с това важно изслушване, разследване на предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници. Госпожа Елспет Гайлт е тук от Центъра за европейски политически изследвания. Госпожа Жоли, която е от делегацията на, от Румъния и господин Блек от Бюрото по разследваща журналистика. Това изслушване е важно с оглед на работата на нашата комисия. Проучванията за това какво се случва, обвиненията за незаконно транспортиране и задържане на затворници в европейски държави от страна на ЦРУ – Парламентът многократно е осъждал практиката на ЦРУ за задържане и разпитване. С оглед на резолюцията от 14 февруари 2007, 11 септември 2012 и 10 октомври 2013, много колеги участваха в приемането на тези резолюции. Знаете всички колко е важно това проучване на практиките на ЦРУ – Днес ще проследим тези важни проучвания. Не искам да бавя повече и искам да преминем направо към първия панел тази сутрин. Започваме нашата сесия, като целта е комисията да бъде запозната с резултатите от това важно проучване – също от страна на САЩ, но също и от страна на ЕС. Започваме нашето сутрешно заседание с представяне на доклад от проучването от Алспът Галт и, от госпожа Радеско. Колеги, давам ви думата. Благодаря на председателството на комисията Либе. Също така благодарим на Европейския парламент. Ние осъзнаваме важността на ангажимента на тази комисия и на Европейския парламент в това търсене на отговори на въпроси, повдигнати от трагичното нарушаване на законите от действията за борба с тероризма – които се случват в някои държави, членки на Европейския съвет от 2002 до 2006-2007 година. Бяхме помолени от Европейския парламент да проучим какво се е случило с оглед на търсенето на отговорност. Също така трябваше да разгледаме въпроса какво се е случило по отношенията на действията на отделните заинтересувани страни в различни е, държави членки във връзка с програмата на ЦРУ е за тайно задържане и разпитване. Тази програма беше критикувана от американския президент и от важни участници в правителството и Сената на САЩ. направихме много сериозно проучване на незаконните действия на ЦРУ. По-точно, по преместването на е, е, лица, задържането им, американският президент окачестви тези действия като чисто мъчение. Проучвахме също какъв е бил отговорът на ЕС и на отделните държави членки с оглед на проучването на тези незаконни действия. Те представляват сериозно нарушение на поетите от нас задължения по опазване на човешките права. Знаете, че всички държави членки а, са ратифицирали конвенцията на ЕС е срещу мъченията. Тази конвенция също така засяга и предполагаемите мъчения по време на разпитите. Също така се говори за криминални процедури, когато има основание да се смята, че определени страни под наша юрисдикция са участвали в мъчения. Ние имаме много сериозни международни правни задължения да провеждаме такива проучвания. Ние също така ние трябва да пазим жертвите и да наказваме извършителите. Ние. Може ли следващия слайд, ако обичате? проучихме какво е било е направено. Има два нови елемента, които се появиха през последните 12 месеца и които са особено важни. Първият Разбира се, са двете решения на Европейския съд по правата на човека на Шири Ябу Забаеда през юли 2014. И двете решения се отнасяха до Полша, където в над 150 страници съдът по правата на човека разглежда доказателства с оглед на мъчение на тези двама души, с знанието на полските е, власти, които са разрешили на ЦРУ да действат в таен център за задържане на територията на страната. Съдът по човешките права смята, че фактите са ясни и че полските власти, полското правителство не е изпълнило своите задължения по отношение на запазване на човешките права, член 3, член 13. Това решение обаче само прави по-ясна необходимостта от проучване във връзка с конвенцията срещу мъченията и търсенето на отговорните за нарушенията. Вторият важен елемент, може ли да се върнем пак? Вторият важен елемент – за който говориме в доклада, е комисията на Сената на САЩ по разузнаване. Това е така наречният доклад Файнстайн, който беше публикуван през декември 2014. Там се изтъкват ужасяващи детайли. Обхватът на дейностите на ЦРУ по отношение на мъченията – доклада също се дава една много ясна вътрешна информация за САЩ във връзка с тези конкретни операции. Изборът на ЦРУ да се осланя на европейските си колеги, а не, например, на американските военни бази а по света, като места за задържане, е посочен доклада заедно с причините, т.е. защо ЦРУ са включили своите европейски колеги, вместо да разчитат на своите собствени ресурси. Дори в началото на програмата, американските военни са имали много сериозни съмнения относно международната правна обоснованост на тази програма. Сега ще е, дам думата на моята колега Ралука, за да продължи с въпроса за отговорността. Проучихме информацията от е, проучването е, през 2012 на парламента. Също така проучихме съдействието на някои държави членки на ЕС за тази програма на ЦРУ с светлината на новото развитие. От тогава са потвърдени четири незаконни задържания в Литва, Полша и Румъния. Има взети сериозни решения от Съда по човешките права. Едно срещу бившата Югославска република Македония, две срещу Полша и в момента има още три висящи дела срещу Италия, Литва и Румъния. Беше установено различно ниво на сътрудничество на различните държави членки с ЦРУ от така по-директно участие до по-непряко участие. Например, някои държави членки са разрешили транзитни полети в тяхното въздушно пространство. Повечето европейски държави са си сътрудничили в тази връзка. Също така са предоставили разнозавателна информация относно тези действия. Или пък са съдействали на ЦРУ при задържането и е, разпитването на лица заподозрени за тероризъм в Италия, в е, Великобритания. Разбира се, има и държави, които са е, били база за такива незаконни задържания Полша, Литва и Румъния, както вече споменах. Съществуват официални документи, които бяха прияти от Европейския съд по човешки права. Съществуват доказани факти. Може ли да се върнем на предишния слайд? Все още сме на този слайд. Така че ние проверихме каква е, какво е нивото на отговорност на национално и извъннационално ниво. При националната отговорност ние разчитахме на политически проучвания в самите държави членки. На този етап на проучването, което представлява всъщност актуализация на проучването от 2012, извършено по искане на Европейския парламент. Ние засегнахме и се занимавахме с проучвания на омбудсман, на, омбудсман, на ниво омбудсман. Също така делата на Европейския съд по правата на човека за участието на Полша. Това е моментното състояние по отношение на националните и извъннационалните проучвания в подбраните от нас пет държави членки. Както виждате, има четири засегнати държави, които са участвали или участват в дела пред Европейския съд по правата на човека. На този етап някои от тези проучвания подлежат на оценка, като тук се обръща особено внимание на нивото на участие и на нивото на отговорност. В тези четири споменати държави членки, взети предвид за това проучване, бяха проведени политически проучвания на ниво демокрация и политическо управление. Повечето правителствени и парламентарни органи отричат всякакво участие в действията на ЦРУ, въпреки че има доказателства, които доказват противното. Съдебните разследвания се и са били провеждани и в петте държави членки, които споменах. за да ви дам една груба представа за настоящото състояние, идентифицирахме политически проучвания във всички пет държави членки. Не, всяка от тези, от, не всяко от тези анкетни проучвания имаше един и същ обхват, бяха различни в Великобритания и в Италия и правителствените и парламентарните органи участваха в разследването. Съдебните разследвания бяха проведени на национално ниво, но нищо не беше доказано ефективно. Например, в Полша, Великобритания, Италия и Литва – все още текат криминални разследвания, с изключение на Италия. Гражданските искове вече са факт в Румъния и в Великобритания. Сега искам да се фокусирам върху факта, че тези проучвания и разследвания се сблъскаха с много сериозни пречки. Също така с нарушения на правовата държава, установени от Съда по правата на човека в делата срещу Полша стигнахме до извода, че в нито една от държавите членки не е проведено а, достатъчно обстойно разследване. Проблемите, с които са се, се сблъсквали тези проучвания, са два типа. Първо, недостатъчна независимост на участващите в проучването страни и фактът, че много държави членки създадоха доктрини, за да избегнат въпроса за отговорността и представенето на доказателства, необходими за тези проучвания. Мисля, следващият слайд, ако обичате имаме нови доказателства за нарушение на правовата държава и в САЩ, и в ЕС. Е Чухме, че американският президент каза, че няма да има имунитет за американски участници в мъчения и незаконни задържания. Нямаме обаче такива изказвания от страна на европейски лидери, което противоречи на нашите задължения във връзка с Конвенцията против мъченията и нашите конституционни системи в Европейския съюз. Що се отнася до обхвата на изтезанията, предприяти от американските власти, съдът показа обхвата на някои действащи лица в ЕС. Ралука ви преведе през проблемите, незабавните реакции на държавите членки да изпълнят своите задължения по пълно разследване. Има, разбира се, държави членки, които казаха, че са го направили само за да помогнат на американците и не е тяхна вината – през 2003 и 2005, например, шведските власти във връзка с първото дело, което беше разгледано в Европейската комисия срещу изтезанията. И все пак съответствието е, голям, е важна част от процеса. Докладът Файнстайн показва как други е, американски действащи лица, например американските военни, са отказали да се включат. Има, разбира се, и някои европейски органи в някои държави членки, които също са отказали, защото а, и ако всички бяха направили така, тези сериозни нарушения на човешките права нямаше да бъдат допуснати. Следващия слайд. Искаш ли да кажеш, Ралука, нещо за по този въпрос, що се отнася до отговорността ние установихме, че стандартите за правова държава на Европейския съд по правата на човека са много важни. За първ път съдът съметна, че Полша нарушава член 38 е, заради недостатъчно съответствие от страна на, политиче... на полското правителство – с задълженията по конвенцията. Този член казва, че всяка държава, която е ратифицирала хартата, трябва да предоставя необходимата информация, доказателства за правилното разследване на висящите дела. Това не се е случвало по предишни дела на Европейския съд по правата на човека срещу Полша. Това е първият път, в който съдът сметна, че държава членка нарушава член 38. Когато се разгледа по-внимателно решението, ще се види, е, че съществуват много интересни стандарти за е, правовата държава относно провеждането на разследванията. Разследванията трябва да бъдат официални, своевременни, независими от изпълнителната власт. Те трябва да бъдат отделени от въпросите по националната сигурност и доктрините по национална сигурност, така че разследванията ако държавите членки са приели тази доктрина, правителствените органи не могат да отказват достъп до информация. Разбира се, има и пречки пред въпроса за отговорността, които ние открихме в петте държави членки, които проучвахме. Може ли да преминем към следващия слайд? Какво трябва да бъде направено? Първо, смятаме, че Европейският парламент трябва да настоява да има официално становище от страна на Европейския съюз по програмата, за да има ясна отчетност и също да се настоява за разследване. Второ, считаме, че редовният структуриран диалог с съответните страни в Съединените щати ще бъде великолепна идея относно обмена на информация. Обмен на информация, който може да се състои между отделни агенции в Европейския съюз и Съединените щати. Особено като се подчертаят демократичните институции в двете държави. Това ще позволи също да има и допълнителен контрол. Професионален кодекс – за отчетност и управление на данните. По този начин ще се гарантират националната сигурност. Това ще бъде много полезно преди да се случат други подобни истории, както с съда и казуса делото Шремс за да не се повтарят подобни а, ужасяващи случки с а, измъчванията и с нарушение на човешките права. А, също трябва да има периодична оценка на спазването от държавите членки на основните права и на върховност на закона под новият механизъм от Копенхаген. Знам, че има едно усещане, че спазваме тези права в Европейския съюз и мисля, че особено активни сме в това отношение, най-вече защото знаем, че не сме съвършени. И последната ни препоръка е, че трябва да има ефективно съдебно разследване на а, докладите Файнштайн където се говори, че ЦРУ е плащало големи суми пари на различни държави членки и агенции, за да съучастват в техните програми, което веднага пък повдига обвинение по корупция. И ще се стигне до съд на човешките права, където със сигурност ще се е, разглежда случаите, когато се е плащало в кеш, например, на власти, летишни власти, е, където за да се позволи задържане на дадени лица. По този начин няма никаква отчетност, всичко се е плащало нака. Благодаря. Thank you very much, uh, Professor Gild and Dr. Uh, Radescu. Благодаря. Благодаря. Трябваше да кажа, че през декември 2014 имаше един доклад на Сената, който послужи всъщност за днешните дискусии. Така че надявам се да разберете контекста. А сега пристъпваме към следващата, следващият елемент. Госпожа Ева Жоли, която е член на комисията Либе и която посети Букурещ преди няколко седмици. Там разисквахме а, различни обвинения, свързани с корупция в, в Румъния. Ще й дам думата да обясним. Thank you, Chair. Good morning. I must say that I went... Благодаря, господин председател. Отидох на тази мисия с Тая Файон, Таня Файон, Лора Фенерен, е госпожа Ленерс и госпожа Рамона Никол Манеско ни придружаваше. И в началото вярвах, че докладът на Сената ще бъде достатъчен, но особено като си има предвид какво беше свършено от Transparency International и че се надявахме по този начин всъщност да да разрешим този проблем, защото знаете, че в доклада на Даян Фанштайн основният обвиняем беше Румъния, де-факто. Срещнахме се с хора. Те отрекоха всякакви подобни обвинения. Но нека все пак да се спра на по-подробно на мисията. Първо се срещнахме с представители на гражданското общество и Асоциацията за човешките права в Румъния и също и с други организации а, на, на журналисти. Те казваха, че много трудно може да се получи каквато и да било информация и че това, което е тревожно е, че всъщност това разследване няма кой знае каква популярност в общественото мнение. След това, след тази дискусия, се видяхме с бившият ръководител на румънските а, тайни служби и той вече беше давал интервюта в немската преса и казва, че да, имало е, признава, че е имало такъв център за задържане в Румъния но не се е изказал 100% конкретно и ясно. Той се съгласил да помогне на американците, когато те са поискали помощ и им дал съответно такъв център, такива помещения, но а, не е знаел, няма никаква представа какво се е правило в този център. И не е знаел въобще, че е, този център ще се използва за тази цел. Така че, след това се срещнахме и с е, министра на външните работи и е, господин Мораеш написа много писма е, до това лице, за да ни издейства разрешението да посетим този център за задържане, който се е наричал ОНЕС. Но министър на външните работи беше в Брюксел и ние бяхме приети от държавния секретар по европейските въпроси. Той беше напълно е, затворен а, мисловно и отхвърли всякакви въобще идеи, отхвърли да допуска, че да допусне, че в Румъния може да се е случило нещо такова и казва, че а, това, което журналистите казват, а, си е тяхна измислица и че всъщност той няма никакъв поглед върху а, тези неща и каза само, че тече разследване и че той не може да се меси в това разследване. Вярно, така е. Но той представя държавата в този момент, напомнихме му го и ние бихме желали да знаем детали, но той а, беше напълно затворен и отказа да сътрудничи. Тяхната политика е, че а, в момента, в който името не е в доклада, няма да. Докато името не е в доклада, няма да приемем никакви, да направим никакви признания. На следващата сутрин се срещнахме с генералния прокурор на Румъния, господин Тиберио Михайнито. И той също се скри зад а, а, тайната на разследването. И каза, че няма никакви доказателства, че господин ал Сири, който в момента е подал жалба в Европейския съд за човешки права, въобще е бил задържан в Румъния. Така че не съм особено оптимистична какво ще излезе от това разследване. Според мен, поне на въпроса колко свидетели е имало, и други детайли относно центъра за държане, имах усещането, че всъщност въобще не се прави реално разследване. Никой не пожела да ни помогне да получим достъп до въпросния център ОНЕС. Наистина настоявахме да се срещнем с генералният е, държавният секретар, но инструкциите е, бяха много ясни явно от отсрещната страна. И в края на мисията ни имахме среща с парламента, срещнахме се с лидера на е, комисията в Сената, комисията по отбраната в Сената. Те са тези, които а, отговаряха за предишното разследване, което приключи негативно, отрицателно. И ги попитахме дали може да има ново такова разследване и дали по... могат да излязат на лице нови елементи, свързани с доклада Фенштайн. Те не вярваха че може да има някакъв положителен резултат. И предложиха, че евентуално може да има искане към, към Штатския сенат да получат част от доклада за Румъния. Обещаха да го направят. И също научихме от пресата, че това искане вече е направено. Така че това е Единственото положително от нашата мисия в Румъния. Така че смятам, че трябва да продължим да разследваме и да чакаме и да съответно да видим как ще гласуваме. Благодаря. А сега вече последният оратор тази сутрин, преди да дам думата за коментари. И тук още веднъж разчитаме на разследванията на журналисти. И тук Искаме да чуем какво се казва от журналистите. Крофтен Блак. Споведете. The... Благодаря. Е, е, е, преди 10 години беше разкрита новината за тайното прехвърляне на затворници от ЦРО и през 10 години виждаме как полека мозайката се подрежда, отделните й части бяха идентифицирани и бяха поставени на местото. Много работа беше свързана от журналистите в различни страни, в Съединените щати, в Обедненото кралство, в Испания, в Германия, в Пакистан, в Швеция, в Польша, в Румъния. Много неща бяха свързани от международни организации. Е, разследването на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, разследвания от депутати в Европейския парламент, в тази комисия. Много неща бяха свързани от неправителствени организации, от е, съвети на юристи по света. Много неща бяха свързани от е, полицейски служби и от прокурори в Испания, Италия и на други места. Ние, всъщност ние виждаме само от един поглед, че много неща бяха бяха свършени от Комитет на Съединените щати, където имаме хиляди страници с много подробности за вътрешна кореспонденция в Съединените щати. И данните, с които разполагаме, е, всъщност са много точни. Имаме имена на много изчезнали лица е, е, в ЦРУ през този период. Имаме и свидетелства, показания от много от тях за това как са били задържани, как са се отнасяли към тях и кой е бил задържаено с тях. Имаме и сведения за движенията на тези лица в рамките на затвори на ЦРУ. Виждаме също така откъде са взети тези данни Имаме освен това и е, фактури, и билети, как са били уреждани, полетите, кой е плащал и колко е плащал. Имаме и пълни свидетелства за кръстоса на разпита, и от които става ясно, че тези е, полети са били специално организирани е, за превоз на затворници. И механизми за затвор, за да се крие дестинацията. Имаме и документи за реалната дестинация. Имаме освен това и документи от летищата, от граничната охрана, от е, процедурите по сигурност и имаме почти пълна карта за логистиката, която е улеснила задържането от на лица от ЦРУ. А освен това имаме самия доклад на ЦРУ, е, който потвърждава всички останали доказателства, които се събират от други източници. Искам да подчертая именно е, е, е, стоеността на доклада на Сената, който, който доказва е, установеното на други места. Всъщност години е, наред различни хора са работили, е, работили са независимо на различни места от различна гледна точка, е, като разбира се, същността никога не е била поставена под съмнение и сега виждаме все по-нова и все по-подробно потвърждаване. Разбира се, че доказателствата стават окончателни, след като този комисия, тази комисия гласува своята предходна резолюция през 2012 година и миналата година година публикуването на доклада само доказва, че е, през декември 2002 до 2002 е, в Польша, в Румъния 2003-2005 е, и в Литва от февруари 2005 до март 2006 година. И в тези затвори в момента разполагаме с подробно описание на това какво е ставало там, като, например, не, не са лишавани от право да говорят до халюцинация, а, у, у, у, освен това за определен вид измъчвания в Румъния. Факт е, че е създаден една криминална конспирация в цяла Европа и всяка институция в определена страна е работила е, като е, това е струвало милиони долара. В края на краищата е, е, стотици конкретни доказателства са били събрани и всяко от тях представлява конкретна лична история. Искам да подчертая ролите на журналистите при събирането на тази информация а, и самото естество на доказателствата, както и е, евентуалните съмнения, които могат да породят те, защото вие чухте, че има известни съмнения. Тези, които са съмнявали в тези доказателства, обикновено е, се съмняват по самото събиране на доказателствата, е, както е, е в процес на журналистическа работа, така и по друг начин. И те се казват, е, че тези доказателства не могат да бъдат обект на сериозно внимание, защото са разгърнати от журналисти. Вие видяхте тази сутрин, е, че аз не мога да измисля подобен довод. Такива доводи ще продължават да се изразяват от официални лица в Европейския съюз. Официални лица в Румъния заявиха, че е, няма категорични доказателства, само спекулации в медиите. И в края на кращата имаше и комунике за печ печата, където се казва колко е важно да се приключи разпространяването на безпочвани твърдения в публичното пространство. Тези забележки трябва да бъдат разгледани внимателно, защото валидността на данните и потвърждаването е, беше обект на внимание в е, Европейския съд на правата на човека и беше повдигнато обвинение срещу Полша. В решението е, съвета заявява, е, съда заявява, че доказателствата за тайни дейности в ЦРУ, според думите, е детайлно, специфично и съществено. И това доказва, че съдът не се влияе и в делото срещу Полша съдът установи, установява, че при е, е, стотиците доказателства, които вече споменах, са достатъчно достоверни, за да се смятат за доказателства. Разбира се, че в случая с Польша трябва да имаме предвид, че самата логична последователност на специфични и редки данни се отнасят и за Румъния, и за Литва. Това е самото естество на мрежата. Така че е, трябва да се има предвид, е, че е, тези доказателства не са просто димна завеса. Последния път, когато говорих при тази комисия, има снимка на лице в самолет но всъщност се казва, че има 45 000 такива доказателства, но всъщност аз искам да кажа, че има презумпция, че е, доказателствата като че ли липсват и че това е, би било важно. В Литва председателя на парламентарното разследване по ЦРУ направи коментари. Той казва, макар и е, снимките да са достатъчни, той иска да ги види лично, като че ли това не го убеждава. Трябва да се се види, е, питахме го къде, в кои затвори са държани затворници в Литва, той каза как е, е, мога да дам различен отговор. Е, ние обсъждаме и начина по който обстоятелствените е, е, може би ние смятаме, че едно съдебно решение може да не е достатъчно, но три са достатъчни. Има обстоятелствени доказателства, съчетание на доказателства, които не будят съмнение. Когато обаче ги, обеди, ги обединим, виждаме, че има вина и виждаме, че става въпрос за човешки дела. Положението, в което се намираме днес е следното. Факта, е, че ЦРУ прехвърля затворници и в Польша, в Румъния, и в Литва, в Европейския съюз и тайно ги държи в затвор без никаква присъда, се установява достатъчно ясно, както Комисията по човешки права го е признала. Не е необходимо да се доказва в по-голяма степен, трябва да попитаме защо и как институциите в Европейския съюз са изиграли своята роля, за да се установи това. И те не са го направили. Имаме вакуум по отчетността и, това, и този вакуум се попълва от медиите и от гражданското общество. Не знам дали тази задача е прекалено тежка за институциите. Аз не искам да ги подлагам под съмнение и искам да Една от причините за това е, е, че те неколкократно са доказвали, че са достатъчно изобретателни, че имат средства, за да изпълнят много по-трудни задачи, отколкото за да докажат е, тайното прехвърляне на затвори в Европейския съюз. Може би е, е, сега обаче са се въздържали да го направят. Съществуването на конспираторска дейност между ЦРУ и разнавателни служби в Европейския съюз е много по-просто, отколкото всяка друга альтернатива. Особено когато трябва да обработваме подобни факти. Тъй като е, това е много по-трудно, е невъзможно да се съхранят е, е, стотиците факти, които са необорими в публичната сфера. Има сгради, които са изразени, имаме самолети, има сигурност и не може да се твърди, че не са прехвърлени никакви затворници. Аз е, мисля, че е, това показва колко са крехки определени членове на Европейския съюз. В Литва е, прокурора каза, даже не само каза, а твърди пред Европейския съд, че полетите на ЦРУ са стигнали до Литва, за да вършат нищо а за сградите казват, че вероятно ЦРУ да е направил производство на склад за ценности е, с air condition. Е, обаче не знам в самолетите дали е имало такива ценности. Трудно можем да преглътнем такова доказателство. Ако погледнете малко по-дълбоко, ще видите измежду много независими факти се вижда, че това няма нищо общо, че с е, примерно в фактурите в самолетите говорят за договор, който е сключен с с правителството на САЩ за прехвърляне на лица, а не на ценности. Така че е, нека да минем напред, нека да зададем въпрос на себе си и на останалите. Защо в професионалното им качество тези официални лица в Европейския съюз отказват да признаят очевидното? Съединените щати го приеха, не само го приеха, но е, публикуваха хиляди страници по този въпрос. Нека да видим защо в, Съединени, в Европейския съюз ние е, поддържаме абсурд. Е, това е реалната мистерия за тайните затворници на ЦРУ. Не къде, не защо е станало това, не кога и къде е станало. Всичко това се знае. Реалната мистерия е как може нашите парламентарни съдебни институции да не могат да се справят с това. Thank you very much, Mr. Black. Председателя, благодаря господин Блак. Колеги, сега давам думата е, на членовете на комисията, но също така и, за, и на другите колеги. Искам само да спомена, е, че имаме е, депутати от Полша, Великобритания и Литва. Те обаче имаха лични ангажименти, а също така и е, е, бившия председател на комисията по отбрана в, в е, парламента на Литва помоли да зададе въпрос. И е, може би е, госпожа Ева Жули иска да поправи нещо е, отказаното преди. Извинявайте говорим за прозрачно за това кой самолет къде отива. Аз бих искала да спомена и амнистия. Имайте предвид понятието амнистия. Колеги, разполагаме с 30 минути за въпроси и коментари. Аз също искам да задам кратък въпрос. Списъкът е дълъг, затова ви моля да се придържате към времето, което ви е определено. Господин Войт първо. Господин Войнц. Господин Войт. Мистер Войт, please go ahead. Господин Войт, заповядайте. Благодаря, че ми дадохте думата. И има много въпроси, разбира се. Анкетната комисия наистина е свършила страхотна работа, но трябва да правим разлика между това, което се отнася до САЩ и това, което се отнася до нас, европейците. Американският президент осъди всички тези действия, това е добре, но не е приемливо, ако същевременно иска имунитет. Трябва да помислим как да подхождаме към американците. Ако се казва, че има 14 000 снимки, снимки фактури, няма как да няма как да се заемем с всички американски граждани, но можем да наложим забрана за пътуване в Европейския съюз. Що се отнася до нас, европейците, с споразумението Safe Harbor постигнахме частична победа, но а, американците, разбира се, трябва да ни съдействат, например ТИТИП и така нататък, трябва да ни съдействат с оглед на проверките, които се налагат. Те са наши договорни партньори. Разбира се, и пете държави членки които са участвали, трябва да бъдат блокирани и да не си сътрудничим с тях. Има европейска заповед за арест, т.е. всеки европеец може да бъде закаран в всяка една от тези европейски държави. Той може да се окаже в ситуация, когато ще бъде изтезаван. Имаме стотици доказателства, фактури, но какво от това ако тези лица, които са заподозрени, бъдат задържани и какво трябва да се направи, за да бъдат тези лица осъдени? Благодаря. Мисис Гомес. Госпожа Гомес. Не само, че си имаме работа с недостатъчно съответствие в Европа, но също и са жертвите на изсезания. Някои от тях са в Европа, както, например, хората от Гуантанамо, които седем европейски държави приеха по искане на САЩ. Например, един човек, който е бил 8 години в Гуантанамо и в момента е в Унгария. Независимо, че Унгария го прие, той няма как а, да а, преживява, защото няма работа, децата му а, нямат документи, няма къде да живее. Да не говорим за нещата, през които е преминал през 8-те години затвор. Бивши ЦРУ агенти които също се оплакват, че са жертви на недостатъчно правосъдие. Например, в Италия. Разбира се, те са, би, те са били използвани като средство за да се хване едрата риба. В САЩ, в Европа, в тайните служби, които са участвали в тази програма. Мисля, че Сабрина Десуза беше изяснявала този въпрос. А, съответно имаше един бивш агент на ЦРУ, който беше осъден в Италия. По този начин такива агенти се считат за обоснована жертва, за да се прикрият по-големите играчи на топ нивото и по този начин ЦРУ да не може да бъде държано отговорно. Ще се опитам да отговоря на въпроса на господин Крофърт във връзка с отговорността. Все още много държави членки не искат да отговорят на тези въпроси. Съжалявам да кажа, че това е наистина голям проблем – и е свързано с нашите различни администрации, с поетите основни задължения във връзка с правовата държава. Всичко това обаче има и европейска гледна точка. Преди 10 години, защото това се е случвало през последните 10 години, имахме господин Барозо, беше председател на Европейската комисия, мой сънародник. И той беше начало на комисията, когато започнаха а, доказателствата за изтезания през 2002 година. Имаше лица, които бяха обвинени без прокурор. Имаше много оплаквания за липса на прокурор. Имаше много а, обвинения в несъответствия имената, въпросите зададени от професор Морайш, който в момента е съветник на настоящия президент на Република Португалия, който всъщност позволи разпитите да не се извършват в самолети, а на кораби. Имам си източници. Имаше, разбира се, сериозно прикриване във връзка с провеждани политически разследвания в Португалия. Казвам го, защото господин Барозо беше председател на Европейската комисия преди 10 години и това може да обясни много неща. Не само, що се отнася до а, натиска върху европейските държави да участват в такива програми, но и в подпомагането на европейски правителства и в прикриването на това, което са правили. И съответно да се прикрие неговата лична отговорност, тъй като той беше председател на Европейската комисия. Благодаря, госпожа, госпожа Катринка. Dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Имам усещането, че а, в тези изказвания, особено двамата представители, двете представителки а, на форум Policies, има а, доста различни подходи. Виждам, че се променят тук подходите дори в тези държави, които вие тук критикувате, уважаеми госпожи, комисията, която се председателства от Карлос, Карлош Коелю, направи много за популяризиране на общественото мнение, подсилване на общественото мнение в тези държави членки. А вие тук само цитирате а, съдебни решения или доклада на ЦРУ. Така че можете, примерно, да вземете случилото се в Полша, какво се случи в Полша. Полша със сигурност не изпълнява решението на съда, защото през октомври миналата година имаше обжаване на това решение и полското правителство стартира едно разследване благодарение на Европейския парламент. То беше насочено към с различните социални партньори и лицето, което беше ръководител на полското разузнаване през 2002, всъщност беше обвинено след това разследване. Проблемът е, че полското правителство се обърна към американците, за да събира допълнително доказателства. Защото не можеше да поиска от те, бившите служители в правителството да дадат подобни доказателства за това, което се е случило. А, американците също отказаха. И те казаха, че няма да се сътрудничат с полското правителство. И знаем, че полското правителство беше отговорно за съществуването на тези центрове, където със сигурност бяха извършвани изтезания. Но тези, които взимаха решенията, всъщност са други. И забравяте също и факта, че освен правната отговорност съществува и политическа такава. И че тази политическа отговорност е била а, изисквана от президента и премиера на него време. И Това беше е, социалистическото правителство, в момента в който то губеше властта. Е, всъщност то я загуби най-вече заради тези обвинения и социалистите никога не можаха да се върнат на власт. Социалистическата партия е много слаба в е, Полша. И това е вид политическа отговорност, която се носи при подобни обстоятелства. От една страна ние оказваме натиск за правилното спазване на човешките права и от друга страна ние търсим политическата отговорност. И така, смятам, че трябва да бъдете още по-точни и по-честни с вашата, когато приемате и давате информация защото това са важни елементи за отделните държави членки. Споменахте тук член 38 от Конвенцията за даване на информация, за предаване на информация. Та, да, тя съществува, но тази информация не съществуваше на времето, защото и американците не са давали подобна информация. Извинявайте, че ви прекъсвам. Благодаря ви. Софи Интвел сега. Yes, thank you, chair. Um, so... Благодаря, господин председател. След няколко седмици ще станат 10 години, откакто първите факти за ЦРУ и стезанията и скритите програми бяха разобличени от Washington Post и Human Rights Watch. Това беше преди 10 години. От една страна съм радостна и горда, че Европейският съюз продължава да разглежда този въпрос вече 10 години. В същото време е отчаиващо, че след 10 години няма отговорност. Днес се публикува доклад в моята страна, в Нидерландия, във връзка с падането на полет MMH 117, където, бя, където загинаха около 300 души. Много е трудно да се установи истината, извършителите да бъдат наказани. Това са основните кръгълните камъни в, в международното право. Защо по този въпрос правото да не може да се приложи? Защото сме били извършителите, защото сме си сътрудничили с тях. Това самокритика ли е? Това не е ли един от основните стълбове на демокрацията и правовата държава? Защо е толкова трудно? Защо? Защо се страхуваме да се запитаме и да си зададем неудобни въпроси? Е, имаше един е, господин Асад. Сирия беше основна дестинация, защото те бяха много добри в разпитването на хора. А днес Асад е техен враг. Защо задълбаваме в детайли дали определени малки парченца от пъзела могат или не могат да бъдат доказани в съда. Съвсем ясно е какво е ставало. Омръзна ми да водим дебати по детайли. Време е Европа да започне да изпълнява своите отговорности и хората, които са извършили това, да бъдат подведени под отговорност. Ако не успеем да го направим, ще изгубим и малкото останалия ни авторитет. Ще загубим доверието в нас. Независимо от, от факта, че виждам как хората клатят глави в залата, смятам, че Европейският съюз е стълб на демокрацията, свободата и правовата държава. За да останем такива, ние трябва да продължаваме да говорим по този въпрос – и да гарантираме, че един ден виновните ще бъдат изправени пред съда. Благодаря. Господин Лопес Агилара. I would like to address some questions to... Искам да задам няколко въпроса на господин Блак, който представлява бюрото на разследващите журналисти. Мисля, че на този етап им имаме някаква идея след всички тези години, след всички процедурни стъпки, които бяха предприяти в нашата комисия Либе. Като се има предвид каква е истината за фактите относно предизвикателствата към основните човешки права. Ние трябва да гарантираме, че това няма да се случи отново – се, обаче има някои точки, по които смятам, че можете да дадете повече пояснение. Първо, след всички тези проучвания и разследвания, знаете ли, имате ли информация за задържани лица, които са пострадали, които са били изтезавани? Е, които изобщо не са имали нищо общо с тероризъм. Нищо. Които не са имали нищо общо с престъпления, свързани с тероризъм. Които изобщо не са имали общо с борбата срещу тероризма и са предполагаеми извършители на такива деяния. И второ, доколкото вие знаете, дали е имало, така да се каже, някакви сделки, включващи някаква форма на компенсация за хората, включени в този процес. За изпълнителите на тези практики. И то по причини, изобщо не свързани с борбата срещу тероризма. Например, подкупи, економически стимули и нещо подобно. И трето, според вас, какво ниво на отговорност е било постигнато? Ние всички предполагаме, че дори в държавите, където това се е вършило, не всички са знаели. Дали това се е знаело на най-високо ниво? Дали, така да се каже, нивото на замърсяване е установено? Дали само разузнавателните служби? Дали на ниво министри? Дали на ниво външни министри, министри на обраната, министър-председатели? Къде това ниво на замърсяване е било установено? според вашите познания и вашата оценка, господин Коело? Благодаря, господин председател. Благодаря и на преждеговорившите. Нямам въпроси, просто искам да направя два-три коментара. Искам да напомня на всички как започнаха нещата с Европейския парламент първоначално. Някои хора не вярваха в него. Някои казваха, да, САЩ са а, демокрация, не може да има такива обвинения, те никога не биха направили нещо подобно. И после, когато се проведе специалната комисия, получихме а, свидетелства. А, тук беше дори и, и президента на САЩ Джош Буш, който призна а, почти всичко. И и тайните центрове за задържане и разследванията и така нататък. И след това имахме един доклад, в който с... и Сената а, признава този доклад почти всичко. Също А, ние вярваме, че истината винаги ще плува на повърхността, така както самите американци казаха, захтина изплува над водата. И искам да ви благодаря на вас и като председател на комисията и както и на цялата комисия за свършената работа. Защото ние не просто имаме задача да се чуе истината, но просто защото това, което се е случило, трябва да ни бъде урок, за да избегнем да се случват отново подобни събития. Имаше много хора, които работят и продължават да работят по темата. Amnesty International, различни НПО-та, е, Human Rights Watch, пресата, националните власти, включително и правосъдните органи. Искам да благодаря на съдята в Италия за великолепната работа, както и парламента, разбира се. И смятам, че днес никой, никой в нашата комисия, както и навън, не би трябвало да се, да се съмнява относно това, което се е случило и да се затваря очите. Радвам се на да чуя това, което каза Софи Интвелт. Трябва да даваме решения, да търсим решения, за да могат виновните да бъдат изправени пред съда. Но също трябва да спрем а, политическото ниво, проблемите на политическо ниво. Какво трябва да направим? Трябва, според мен, да направим две неща. Първо, да не представяме с дебата. Това е мястото той да се провежда, но също трябва да се придържаме към фактите. Този парламент одобри много конкретни препоръки към европейските институции, към международните институции, към Съединените щати и съответно трябва непрекъснато да оценяваме дали тези препоръки се спазват или не. Ако нашите препоръки не се спазват, защо? Да се питаме защо. Това е основният въпрос. И ако можем да отговорим на него, най-вероятно много от другите а, обяснения ще станат ясни за всички. Благодаря. Благодаря. Сега господин Менеско. Благодаря, госпожа Менеско. Благодаря, господин председател. Няколко коментара за посещението на Либе в Букурещ. И ще кажа за начало, румънските власти приветстват това посещение. Това беше показано в подкрепата и също в това, че властите винаги бяха на разположение, когато министрите бяха в, там. Защото министър на външните по външните въпроси беше в Брюксел точно тогава, но всички останали министри се срещнаха с делегацията. Това е положителен знак румънските власти определено искат да запазят диалога. И смятам, че трябва всички да не забравяме, че Румъния е член на Европейския съюз. Ние сме подписали конвенцията против изтезаванията и също държим на човешките права, на върховенството на закона. Не смятам, че е добре да започваме с презумцията, че румънските власти са знаели за някакви такива а, центрове за задържане и са укрили това. Трябва да се придържаме към фактите такива, каквито са. Също се каза, че през 2008 година имаше един доклад в Румънския сенат, който казваше, че няма такива центрове на ЦРУ в Румъния. Нямаше доказателства. Сега, според доклада на Сената в Штат, дори да там не се споменава въобще името Румъния, но продължават обвиненията и спекулациите около името. И смятам, че от наш интерес да открием истината, защото иначе всъщност не правим нищо добро за Румъния. И в момента в Румъния тече съдебен процес и вие сте се срещнали с генералният прокурор. Е, мисля, че има пълна прозрачност и мисля, че по този начин може да се види какво става в този процес. Трябва да пазим равновесието, когато говорим за отчетност на властите и разположение към делегациите, защото няма нужда да обвиняваме, имаме нужда да намерим истината. А за тази цел трябва да търсим равновесие във всичко, което правим. И що се отнася до а, проучването, което вие сте направили, много интересно, но както каза колегата, Смятам още от самото начало, че е, трябва да имате доказателства. А всъщност вие нямате такива на този етап. Предпочитаме в такъв случай да подкрепим властите в е, текущия процес и да им дадем пълна подкрепа, а не просто да ги обвиняваме и след това да открием дали има наистина някой друг, който да е отговорен а, и съответно това лице да бъде обвинено, но до тогава предпочитам наистина да сме справедливи и да видим фактите такива каквито са. Защото, както вече казах, няма смисъл а, да се обвиняваме, защото в доклада на Сената, въобще на Американския Сенат, въобще не се споменава Румъния. И се надявам вие да го вземете предвид. Благодаря. Нека да запазим време и за отговори, затова моля бъдете кратки. И сега госпожа Пагата. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласна с господин Коелю и с госпожа Интвелд най-лошото, което можем да направим е да оставим нещата без последици. Защото по този начин ние подкопаваме доверието в нашата институция и също не защитаваме ценностите, които са в основа на европейските стойности. Трябва да продължим да се борим и да показваме смелост. Трябва също да направим оценка на препоръките, но в този контекст имаме един диалог с американските си партньори. Комисията Либе предвижда ли е да изпрати мисия в Съединените щати? Питам се какво бихме могли да направим. Благодаря на колегите, които са работили в, през изминалите години. Мисля, че е много смело от тяхна страна. Благодаря. А сега нека Нека да ви напомня, че ни изтича времето, но все пак добре е колегите да имат свободата да кажат това, което искат. Така че трябва да внимаваме, да се адаптираме, да актуализираме нашите изказвания спрямо това, което вече е чуто. Моля ви, а, сега ще дам думата на нашите оратори тук на трибуната да се изкажат за не повече от 5 минути. Знам, че това не е много, но моля ви не повече от 5 минути. Знам, знам, че не е достатъчно, но просто часовникът а, ни а, притиска. Благодаря. Благодаря на всички за вашите интересни забележки. Имам два основни коментара които искам да а, дам в отговор на критиките а, по доклада. Първото. Справедливи ли сме към тези държави, които са били критикувани? Просто бих привлякла вниманието ви към а, едно от доказателствата, което Европейският съд на човешките права щети за а, достатъчно а, правдоподобно, за да бъде включен в, при случая Шремс. Как ЦРУ е намерило такива центрове в Полша, с които да оперира и съответно да има такава организация на полети и така нататък. И доказателството на съда, което беше взето предвид в решението е, че ЦРУ е избрало различни служители, военни служители на полското разузнаване, защото там няма кой знае какъв демократичен подход. Мисля, че това показва много ясно какъв е нашия проблем с демокрацията и а, това е проблема, към който трябва да се ориентираме. Не е приятно, когато един такъв близък, едновременно с това мощен а, съюзник се опитва да подкопае демократичната прозрачност именно а, на този проблем трябва да устояваме. Вторият е, а, че преди 20 години имам един подобен пример. Проблем в а, вътрешно министерство на държава членка, където а, във връзка с терористични заплахи група в е, едно от службите, една от службите за разузнаване накърни демокрацията, като позволи един, една бригада на смъртта да действа в, на европейска територия. Имаше промяна в правителството, социалистическото правителство загуби властта и а, прокурорите съответно обвиниха конкретни лица, включително и министра на вътрешните работи, който казва, че няма, въобще не знае за какво е ставал въпрос. Той е нямало информация. Но много хора отидаха в затвора, включително и министра на вътрешните работи. Тази държава е Испания. Благодаря. Um, I must say, I mean, I've known Elspeth for years. председателя, можем години да говорим по темата. Uh, Бих искал да ви благодаря е, за този толкова вълнуващ доклад. Можем да сме съгласни или не съгласни с него. Искам да ви благодаря и за предходната работа. И сега е, пристъпваме към изказването на Ева Жули. Е, Ева, какъв е вашия отговор? Аз е, мисля, че ние отдадохме дължимото на това, че румънските власти ни приеха, че министъра на външните работи не можа да го направи лично, защото беше в Брюксел. Аз казах вече това. Но е, все пак не мога да прикрия е, своето смущение от това, че хората, с които се срещнах, дори не разгледаха събраните доказателства в рамките на 10 години от толкова много хора. Е, е, доказателства, които биха впечатлили всеки разследващ орган, който им посвети само 10 минути. Аз знам, че доклада на Financial Time е, не беше публикуван. Всички имена бяха е, отречени. Това е ясно, че те поемат риска пред историята, че са хора, които не са участвали в тези деяния и по е, причини, е, по които те е, не, неправилно смятат, че те сключват сделка с е, американците, е, че има тайна на тази сделка. И те не искат да разберат, че тайната беше нарушена от самите американци. Т.е. те не са свободни да разсъждават. И затова приканвам всички членове на тази комисия, които не са убедени в силата на доказателствата и мислят, че могат просто да ги отметнат, защото са представени на нашето внимание от професори, от лица, които работят в университети и от журналисти, които са посветили живота си на нашата сигурност и на нашата демокрация. Аз мога да организирам среща с вас, госпожа Анеско. Приканвам ви да посветите време на мен и на господин Блак. Можем да ви покажем всички самолети, които са кацали в Букурещ, когато са идвали от Марокко, заминавайки за Кабул може би е, това е, ще произведе впечатление у вашите разследващи служби и е, няма да бъдете хванати е, при разследвания. Председателя, благодаря. Да, аз също ще бъда толкова кратък. Искам да направя няколко забележки. Първо, във връзка с въпроса, че в Полша властите по някакъв начин са били блокирани, защото Съединените щати отговарят на молбата им за помощ. Верно е, че Съединените щати отговарят на молбата им за помощ, но мисля, че Полша вече е разполагала с информация. Тоест е логично и правилно да се смята, че е, Полша разполага с е, данни за това какво са правили нейните е, разследващи служби. Прокурора има данни по, в преписката и не знам доколко тази преписка трябва да бъде разглеждана като поверителна. Предполагам, че има достатъчно информация в Полша, за да проведат те своето собствено разследване, без да разчитат на отговор от страна на американските власти. На въпроса на господин Лопес Агелар броя на хората, които са били задържани и които едва ли не нямало нищо общо с тероризма, в какъвто и да било смисъл на думата. Е, е, трудно е да се отговори точно на този въпрос. Е, е, защото макар в е, списъка да има 26 такива лица по определението на ЦРУ, първо ние не знаем какво е определението на ЦРУ за всеки конкретен случай. На второ място трябва да имаме предвид, че тези 119 души в доклада, повечето от тях изчезват изобщо от документите, така че ние изобщо да говорим за тях. Докладът е едно обобщение съобщение, т.е. 600 е, страници са е, е, сбити от това са 600 страници е, таен доклад. В него вероятно има цяла глава за определени лица, докато в обобщението те само са споменати. Мисля, че едно от лицата е, седмици е бил задържан преди да преживее това, което ЦРУ описва като ужасни халюцинации, докато в Румъния Джанет Кул е, ЦРУ в последствие определя, че няма нищо общо с тероризма. Това е поне, е, това, поне е, информацията, която са предоставили. На другите въпроси мога да кажа, че във всеки конкретен случай може би не знаем в коя страна, на какво ниво, в какъв, каква степен е, официалните лица са знаели за това, което става. В Польша тогавашния президент и министър-председател са заявили, че са знаели. В Румъния някои правят признания, после се отказват, докато в Литва тогавашния президент Дамки заявява категорично категоричен, че не знае нищо по този въпрос. От друга страна, от доклада на Сената става ясно, е, че е, много, малко официални лица са знаели и трябва да се види е, каква е връзката между Държавния департамент в Съединените щати и официални лица в Европейския съюз. Не знаем е, не знаем доколко официални лица са знаели, не е правено разследване по този въпрос. Сега за въпросите, за парите. Е, единственото, което мога да кажа е, че е, парите са платени на определени страни. Румъния 8 милиона. Не знаем точния размер за други страни. Има различни слухове. В определен случай се казва само за е, голяма котия пълна с пари. Къде отиват парите? За какво са дадени? Това е субсидия за тяхното партньорство. И е, е, още една точка. Накрая ние можем да се чудим, можем да се питаме какви доказателства точно трябва да се преведат, в какъв контекст. В край на краищата няма разумен факт, който да доказва, че всичко е отишло в Румъния, може обаче да е и на други места. Виждате доказателства, виждате договорите, самолетните полети, фактурите, изобщо целият процес на обработка. Няма сега да правя цялостно представене. Можете е, да си представите някакъв въображаем свят. Е, в каква страна става всичко това? Да, за Румъния нещата са 100% сигурни, отвъд всякакво разумно съмнение. Председателя, благодаря господин Блак. Бих искал да благодаря на всички изказали се по този въпрос за чудесните изказвания. Искам да благодаря и на колегите. И сега пристъпваме към следващите изказващи се. And while we, while they're coming, I'm just going to... Докато дойдат, искам само да спомена е, на всички всички партньори искам да благодаря на неправителствените организации, които са взели участие в първоначалното разследване и е, разбира се Amnesty International, Отворено общество и Justice Initiative. um, we proceed with our second panel and I'd like to... Колеги, продължаваме с втория панел. Искам да приветствам първия ни гост Армандо Спатаро, главен прокурор в Турин. Спитаро, Господин Спитаро, Готов ли сте с, вашето, с вашата презентация? Заповядайте. А, за съжаление, обаче. Чувствам се поласкан от вашата покана и се радвам, че мога отново да бъда тук в Европейския парламент. Имам 10 минути. Разбира се, ще трябва да реша по кои теми да говоря в тези 10 минути. Знаете, често се говори за хората, които биват задържани. Това вече беше установено в нашът, по време на нашия разговор. Имаше малки грешки в този доклад на комисията Либе. Осъдените американци не са 22 агенти на ЦРУ, а 26 имаше някои особености, заради които този брой беше увеличен. Пет от тях вече са с потвърдени присъди а, от Върховния сън и то с оглед на това, че а, може тук да има известно позоваване на дипломатическия имунитет. Има един италианец осъден, един карабинер, за когото беше доказано, че е участвал в програмата. Двама служители на е, тайните служби, един журналист, не точно такъв като господин е, Блек, италианците, които са били част от е, тайните служби, и имаше доста разнопосочни решения, но в крайна сметка апелативният съд в Милано ги осъди съответно те получиха по-високо наказание, отколкото пред Американския съд. Също така, петима членове на тайните служби. Да, трябваше да се запазят някои държавни тайни, но да обобщя, Конституционният съд каза, че първоначалните присъди не са валидни, Казационният съд критикува за това Конституционния съд. 26 американци има, които са с окончателни присъди. Има най- разлики между тези лица. Служителят от италианските тайни служби не беше оправдан. мисля, че ние трябва да обърнем голямо внимание на това. В обобщение е, няма, не може да има оправдание с държавна тайна. Дори и в демократичните държави има изисквания за пазане на държавната тайна. И също така нарушенията на, държавните чай, е, на държавната тайна, се наказват от правосъдната система. Като европейски граждани, нека ви кажа какво бих искал аз направи. Е, трябва все пак да приветствам работата свършена от Европейския парламент. Нека ви напомня, че Омар също беше осъден по обвинение в тероризъм на 6 години затвор. Той не е бил отвлечен, просто е бил арестуван и издържан. Казах, че държавната тайна е нещо легитимно в демократичните държави, но трябва да се намери баланс между изискванията на правосъдието, отговорността и изискванията на сигурността за която именно е предназначена държавната тайна. Ако двете неща си противоречат, се стига до напрежение между изпълнителната и законодателната власт. Колкото и подробен да е законът от закона от 2007 година, след е, отвеличането на Бомар – Днес има две служби, това са агенции. В Италия след реформите имената на много институции бяха променени. Има две агенции, които отговарят за пазенето на държавната тайна. Съществува прецизна дефиниция какво е това. Това могат да бъдат документи, информация от всякакъв вид. Информация, чето публикуване може да бъде забранено. Това също е свързано с независимостта на държавата, с военната отбрана и така нататък. Тайната може да въжи 15 години с опция за удължаване до 30. Съответно, това е в съответствие с законодателството на държавата. Да, законите може да са отлични, но някак си се изпълняват чрез административни актове. Например, законът от 2007 година казва, че економическите тайни са изключени от тези правила. Но правителството на Проди включи този вид тайни отново в закона и е, така се оказа, че нещо, което е било забранено преди, сега отново е разречено. В Италия ние имаме административен, политически и законодателен контрол. Политическият контрол се осъществява от една парламентарна комисия, където са представени представители на мнозинството, на опозицията, понякога министър-председателят може да бъде поканен, ако има някакви противоречия във връзка с държавните тайни. Тази контролна комисия не може да отмени държавната тайна. Парламентът може да направи съобщение, за да може да се позове на политическата отговорност на правителството съдилищата се нуждаят от доказателства, че дадена държавна тайна трябва да бъде отменена. Правителството може да предприеме стъпки срещу съдебното решение, ако според него в държавната тайна има информация, която трябва да бъде запазена. В Италия държавната тайна във връзка с случая на Абумар – е била тема и е била прилагана във всички правителства от 2007 година насам. И в правителството на Проди, и в правителството на Ренци. в работата на италианските тайни служби със сигурност също могат да се намерят доказателства за връзки с съди и адвокати. Всяка в правителството на Ренци се казваше, че всяка една държавна тайна трябва да бъде доказвана. Тоест, съществуваха телефонни разговори, документи. В много случаи имаше доказателства, че, държавна, че нещо се счита за държавна тайна във връзка с факти, засягащи корупция, политически, политическа закрила и така нататък. Все неща, с които не се занимават тайните служби. Заместник председателят на правителството, правителството на Проди също твърдеше, че някои неща трябва да бъдат третирани като държавна тайна. И накрая в Италия има добри закони, но липсва добър политически и законодателен контрол. Последният конфликт с правителството е във връзка с е, едно решение на административния съд, което, в което се казва, че едва ли не всичко може да бъде включено в обхвата на държавната тайна. Това доведе до сериозни критики на съда. В момента се води една сериозна полемика между Конституционния съд и Върховния касационен съд. Това е един много значим въпрос. Бих искал да поискам от Европейския парламент да преведе тези публикувани доклади на всички езици. Това са важни данни по случая Абумар – информации, които трябва да бъдат коректни. Всичко, което е било твърдяно, е включено в този доклад. Имахме полемика, чух и въпросите на госпожа Гомеш. Тя каза същото, което и госпожа Десуза. Ние обвинихме всички хора на ръководни позиции в италианските държавни служби – по всичко, което се счита за държавна тайна. Аз не съм социолог, политик. Ние тук не измерваме рибите дали са големи или малки. Ние се занимаваме с всички случаи, с които трябва да се занимаваме. Като казвам, че липсва контрол, също така липсва и сътрудничество с италианската държава. До сега държавата винаги е отказвала да помага, когато става дума за екстрадиции. В доклада Файнстайн се отбелязва нещо наистина значимо. Не се посочва обаче случаят Абу, Абу Маби. Дали това е възможно? 26 служители на ЦРУ са окончателно осъдени в Италия след ли сила присъди. Да, има молби за амнистия, на една вече е отговорено положително, но в момента има и още такива искове и молби за амнистия. Както казах, и италианските тайни служби са засегнати. И сега стигам до последната част от, моето, от моята презентация. Запознат съм с предишните резолюции и проучвания на Европейския парламент. Изцяло съм съгласен с думите на господин Коелю. В момента е времето, и говоря също като гражданин, да се поиска нещо друго от Европейския парламент. Разбира се, парламентът е свършил страхотна работа. Знаете какво имам предвид. разполагам с 18 резолюции, становища на парламента, на комисията, на Европейския съвет. Всичко това може да се намери на съответните веб страници. Има, разгледах 23 съдебни решения, където също се посочва становището на Европейския парламент във връзка с защитата на човешките права. Минаха 10 години, откакто Washington Post публикува е, публикува статията за агентите на ЦРУ и местата за държане на членове на Алкайда. Тази комисия на парламента а, посочи също член 7 от договора за Европейския съюз. Става дума за санкции, когато се нарушават основните ценности на Европейския съюз. Това е посочено, посочено също и в една от резолюциите, за които говорих. Според мен е важно това да бъде повторено най-вече във връзка с решението по делото за Сейф Харбър. Важно е също, че този въпрос отново се поставя на политическата сцена. Тоест, правото все пак възтържествува. Това решение ни показва от кои стойности не можем да се откажем. Нито в името на економиката, нито в името на сигурността, нито в името на някакви вътрешни интереси. Всеки от нас иска да запази тези ценности. Не можем повече да мълчим за изтезанията. Това са неща, в които тайните служби постоянно биват опреквани господин председател, приключвам. Само още нещо да кажа за италианското правителство или по-точно за петте италиански правителства, които бяха засегнати откакто започна а, този процес с Абумар. Те се обърнаха към Конституционния съд след приключване на разследването, след като всичко беше приключило. В момента Европейският парламент казва, че отдавна вижда какво се случва при нас. Ако парламентът не беше свършил тази работа, ние нямаше да напреднем изобщо. Парламентът трябва да продължи да оказва натиск върху съвета да се предприемат по-нататъчни стъпки. Това е много важно. Не става дума за това, че една институция е по-важна от другата. Не, ние се нуждаем от Европейски парламент, който не е слаб. Да, той не е слаб, но трябва да стане още по-силен. По този начин ще може да защитава по-добре правата на европейските граждани, които всъщност са го избрали. много пъти вече изтезанията бяха споменавани и ние трябва да се придържаме към тези правила. Резолюцията на парламента от 11 февруари 2015 съдържа задължение тя да бъде предадена по-нататък към комисията и към съвета, които да създадат механизми – за начина по който да се справяме с нарушенията на човешките права. Ние не можем да допускаме да ни притискат към стената. Също така комисията и света трябва да предприемат нещо по този въпрос. Виждам известно сближаване между становището на депутатите на европейско ниво – които трябва да спазват тези основополагащи принципи. Същото обаче виждам и в Италия. Спомням си за един наш депутат, който каза същото и на италианско, и на европейско ниво. Хубаво е, че има такива хора. Сега приключвам. Вчера президентът Матрела се обърна към европейските депутати и каза, че европейските стойности, правовата държава, прозрачността, демокрацията, това са характеристиките на нашия континент. Дори когато понякога животът е заложен на карта – вълната на миграцията, офанзивата на международния тероризъм. Няма, това скоро няма да се промени. Господин Матарело посочва и това, което се случва с резервационните данни на пътниците. Те не служат за нищо, а това е само нарушение на правата на гражданите и на тяхната лична неприкосновеност трябва да продължим да вървим по този път, за да постигнем напредък. Желая ви много успех, вярваме в вас, но трябва да излезем извън обикновените обвинения. Нужни са ни механизми, които да функционират във всички производства. Правила, които държавите да спазват и да има санкции, ако те не го правят chiedo scusa se ho sforato di quattro minuti. Извинявайте, малко се отплесна. Не, не, няма защо да се извинявате. Много интересна презентация. И точно за това сме ви поканили тук. Вие ни дадохте интересен контекст също така с доклада Фава за Омарабу и също за елементите, с които занимаваше господин Коелио. Определено а, ние видяхме какви са нашите отговорности днес. Благодаря ви. И така, сега професор Дафе не можа да дойде, така че пристъпваме към последният оратор Амрицин, който тя всъщност е а, главен служител на, националният, на националната сигурност и в борбата с контратероризма. Благодаря. Благодаря за дадената ми възможност да говоря на това изслушване. Само по себе си изслушването е много навременно. Надяваме се че Европейския парламент ще продължи с усилията за насърчаване на ам, сътрудничеството с, с Съединените щати и намаляване на подобни случаи. Сега нека да кажа, а, че аз съм работила по въпроса както от гледна точка Съединените щати, така и на Европейския съюз. От 2001 година работя в подобни е, елементи и много често, и всъщност бях и част от доклада, преучаствах в доклада за е, глобалните изтезания. И разбира се, е, съм се занимавала с случаите на задържане от страна ЦРУ. И ние, аз бях всъщност и а, съветник на господин Наше. А в случая с Полша спечелихме този случай. Това беше крайъгълно решение, така да се каже. 23 юли миналата година беше взето превети. и също така съм съветник на господин Он Нашли в процедурата против Румъния сега. Мисля, че всичко, което беше казано и от предишните оратори тук относно Полша и Румъния, именно, че те са част от същият набор факти и също и от същия тип правна инфраструктура, това, се, това въжи и за анализът на операциите на ЦРУ в Европа. И така, какво имаме? Имаме две ключови решения от страна на Европейския съд за човешките права. Едното е срещу Македония и второто срещу Полша. И двата случая бяха разгледани същия ден и така Полша е, е виновна и отговорна за своето участие в е, тайните е, центрове. Защо това е толкова важно? Защото те са правен прецедент – за забраняване на сътрудничество на а, европейските държави в тези а, ужасни тайни операции. Остават въпросите за това до каква степен а, държавата, съответната държава, спазва решението. Например, а, дали правителството на Македония или на Полша ще проведат ефикасно разследване, така както се изисква от съда. И в двата случая, и Полша, и Македония, а, съдът установи, че правителството не е провело разследване така, както се изисква по различните конвенции. И исках да го заявя тук. Има много сериозни въпроси относно това доколко държавите спазват решенията. И скоро, през март 2015, Комитета на министрите на съвета на Европа изрази дълбока загриженост относно специфичните обстоятелства при господин Онашли, защото той в момента е в Куантанамо за заплаха съд от военна комисия и смъртно наказание. Просто искам да привлека вниманието ви към факта, че тези казуси за тайно задържане и, и изтезаване засягат не само член 3 от Европейската конвенция, но също и член 2, където се говори за смъртното наказание. И в случая нашли срещу Полша сме, се реши, че има нарушаване на член 2, защото Полша е подпомагала на Съединените щати при екстрадирането на въпросното лице и съответното му осъждане на смърт наказание там. Същото е, въжи и за Румъния. Така че обвиненията са не само по тайно задържане и изтезаване на румънска територия, но също и за това, че румънското правителство е помагало на Съединените щати да екстрадират заподозрени към извън територията си. Това са случаи, които са изключително важни. Призовавам парламента да обърне внимание, особено внимание, защото това са изключително тежки нарушения на Европейската конвенция на международното право. Що се отнася до а, доклада на Сената, така както го говори и предишния доклад, да, има съмнение за това, че има такива центрове в Полша и а, да, им, дали има такива центрове задържани в Румъния и в Литва. Нека да кажа, че това не е само факт, който е бил потвърден от журналистите, но също и чрез различни доклади, както и чрез повторните изказвания на комисаря по човешките права в Съвета на Европа. И господин Томс Хаменбърг, който през март 2012 година представи едно досие, което съдържа доказателства за такива центрове в Румъния. И господин Хамънбърг не получи никакъв отговор от румънска страна. Така че отговорът на госпожа Ева Жоли в един по-широк контекст за румънските практики. Да, знаем, то е документирано и пред съда, че има редовна практика от страна на румънските власти да отричат, че е имало такива тайни затвори на ЦРУ. И разбира се, това идва въпреки все повечето доказателства, ето доклада на Сената, съвета на Европа, а, непрекъснато отричат и всъщност въобще а, тяхното поведение не е достоверно, като се имат предвид доказателствата, но също така това постоянно отричане представя контекста, в който Румъния демонстрира липса на желание да проведе ефикасно разследване. В Полша това, което беше важно, е, че все пак имаше такова, но ето погледнете историята за един по-дълъг период от време. И вече няколко пъти се спомена тук тази сутрин, че факта, че Румъния е имала такива затвори, е ясно потвърден от 2000, през 2005 година от Washington Post и Human Rights Watch. И румънското правителство продължава да отрича още от тогава. И това означава, че няма желание да се води никакво истинско разследване. И това, което трябва да последва, е, че в случая на нашел срещу Полша, да, имам да стигнем до заключение, че Румъния нарушава европейските конвенции, така както Полша нарушаваше. Това е логическото заключение. Така че призовавам Европейския парламент да си отбележи този факт. Фактите, свързани с Румъния, са установени не само с доклада на Сената, но също и преди това. Европейският съд също изслуша свидетелства, свидетелствани от сенатор Марти и други, където се потвърждаваше, че има такива затворници в Румъния. Това решение излезе през юли 2014, преди да излезе доклада на Сената. И сега знаем всъщност, че Цели от центровете в Румъния са отворили през 2003 и са затворили през ноември 2005 и че всъщност, както Полша казваше, е невъзможно да. Както се смята, че е невъзможно Польша да има такива центрове, в крайна сметка това да не излезе наяве, нека да знае Румъния, че е невъзможно това да стане скрито и при Румъния. Имаме доказателства доклада на Сената казва, че Румъния е подписал споразумение с Съединените щати за подобни затвори и също, че правителството на САЩ плаща огромни пари, въобще 8 милиона долара на румънските власти за, точно за това. И а, нема е възможно румънците да не знаят за това, а пък Сената да казва, че има споразумение и а, да се посочват какви суми са дадени на румънските власти. Така че има много сериозни въпроси относно а, какво е това разследване, което в момента още тече в Румъния. Само ще добавя, че това разследване всъщност въобще не е, е започнало, въобще не е отворено, защото Европейският съд поиска това разследване да бъде от наказателно естество, за да отговаря на нарушенията по член 3 на конвенцията. Ето това се изисква наказателно разследване. Но това разследване не започна чак докато нямахме окончателното признаване на случая наш – и се казваше, че държавите трябва да проведат такова разследване а, по собствена инициатива. А ние знаем, че всъщност а, тогава а, се започна разследване само едва ли не насилствено. И те са имали споразумение с неща щати за подобни затвори. Така че ако погледнете какво се знае, със сигурност разбирате, че има много а, лица в а, румънското правителство, които са знаели, че това се е случило. Просто е недопустимо да се смята, че не са знаели. И в заключение ще кажа, че друг, това, което и другите колеги тук казаха днес, а именно, че има абсолютно сериозни доказателства за наличието на тези затвори в Польша, Румъния и Литва. И има и други държави, които са участвали в сътрудничество с ЦРУ или чрез предоставяне на въздушно пространство, или чрез разузнаване. И изключително важно е за Европейския парламент да се занимае с тази тема и да отдели средства, за да продължи с търсенето на отчетност на а, яснота за това грозно а, нарушаване на човешките права. Благодаря, госпожо Син. Thank you very much. Um, and now we open the floor for questions. А сега а, въпроси. Господин Куел. Obrigado, Sr. Presidente. Um, queria agradecer ao Juiz Patário. Благодаря, Госпожа Син със сигурност знае колко много се възхищавам на работата й и това разследване беше размито. Много от нас с право съжаляват, че няма нито правно разследване, нито парламентарно такова. Но като чухме господин Спатаро, смятам, че наистина е време да спрем с безнаказаността и че има и правни, трябва да има правни наказания за тези, които нарушават закона и човешките права. И господин Спатаро не каза, че всъщност целта не оправдава средствата и ни призова да продължим напред. Искам да се сроточа върху, например, злоупотребата с сигурността. Има много механизми, които уж трябва да а, се прилагат в този случай – Нашата комисия работи по липсата на качествено следене на работата на специалните служби и Някои държави не прилагат законодателство, въпреки че го имат такова на хартия. Това са национални компетенции, когато трябва да се решава как да се провеждат разследванията. Трябва да работим повече в такъв случай с националните парламенти. Имаме много проучвания, които съпоставят различните държави, но а, това означава и, че трябва да работим и с съдите, но те пък от своя страна работят в рамките на закона. И никой не може да, да надвиши правомощията си. Благодаря. Госпожа Гомеш. I am also, uh, in, in admiration of... И аз се възхищавам на работата на господин Спатаро в Италия. Смятам, че е много важно да го чуем тук, за да разберем а, същността. И той също е, е един от основните, които казва, че именно злопотребата с държавната тайна пречи на отчетността. Господин Куелю каза, че не е в нашата дейност, не е в нашата работа да решаваме да се месим в националните компетенции, но наша работа е да кажем на правителствата, че те злоупотребяват държавната тайна и пречат на отчетността и че прикриват някои политици, на високи служби, както и служители на тайните служби, които участват в програми за отвличане и изтезаване. Наша работа е и смятам, че това трябва да бъде последицата от днешното изслушване, защото това се случва и в Италия, и във всички наши държави. Румъния, Карлос Коелю и аз участвахме в първото посещение през 2007 в Румъния и се върнахме напълно убедени, че румънските власти лъжат. Някои дори ни казаха а, за противоречия. Спомням си служителя от тайните служби, който успяхме да изнамерим. А, и той а, ми каза, и, и ни показваше какво ли не, но всъщност пропусна да ни покаже тайния център в Констант. Така че румънските колеги НП и другите от моята политическа група спрете да отричате. Трябва да идентифицираме кои са виновните. И се връщам на моята държава, Португалия – Професор Бил ни каза как в Полша са се избирали лицата за контакт между военните служители на тайните служби. В Португалия не само а, тайните служби, ами и военните служби са участвали. Има един списък с всички а, държави на флаг, които работят, които оперират в португалски пристанища. Не само граждански, но също така а, и военни полети, които са се осъществявали от португалските летища. И това е ужасно. Аз работих срещу правителството на моята партия. И те покриваха тези истини. Това е страшно нарушение. Не можем да продължаваме да а, претендираме, че а, държавната тайна ще покрива престъпленията на видни политици. Is, um, increased, um, всъщност виждам, че имаме увеличение на броя на е, тези, които искат да се изкажат, е, отколкото в началото. И за да спазим работното време на преводачите, ви моля е, да, да спазвате времето, което ви е отредено за изказване. Госпожа Кудричка благодаря, господин председател. Не само през 2002 и 2003 година полските разузнавателни служби са сътрудничили с ЦРУ. Сътрудничеството се е отнасяло до центрове за задържане. Какъв е проблемът? Проблемът е, че ние разглеждаме въпроса много повърхностно. Ние заявяваме, че правителството е могло да направи нещо, могло е да прикрие истината. Нека да си, напомним, да си припомним, че през 2008 година в Полша се създава независимостта на генералния прокурор в момента прокуратурата е напълно независима от правителството, защото на времето е, министъра на правосъдието е бил генерален прокурор. Сега двете длъжности са разделени. Генералният прокурор е абсолютно независим и дори настоящото правителство отправя сериозни критики срещу генералния прокурор. Така че е ясно, че политиците могат да повлияят на работата на прокурора, но тази възможност е абсолютно ограничена. И така въпросът ми към господин Спатаро е следният. Е, мислите ли, че е добре прокурора да бъде напълно независим от политиците или не? Аз мисля, че именно това разделение на властите позволява да няма политическо влияние върху генералния прокурор. Вторият ми въпрос е към госпожа Синг. Доколкото знам, е, Полша е спазила решението на Съда за правата на човека. Първо сме подали жалба, в последствие сме изплатили финансовата компенсация, около 100 000 евро, доколкото се спомням, без обаче да бъда сигурна. Вие знаете ли дали Полша е изплатила тази сума или не? Мисля, че вие като съветник на този господин би трябвало да го знаете. Второ, в е, момента тече разследване в е, Полша. Разследване по инициатива на господин Агнешки. Разследването обаче не е приключило и съобразно принципа за разделение на властите на Мотескю, съдилищата са абсолютно независими. Като политици ние можем да отправим упреци срещу правосъдието в Польша, че делата се протъкват проточват и така нататък. Това е така. Така или иначе, обаче в момента е, правосъдните органи са занимали с случая. Делото е в техни ръце. Те трябва да изяснят обстоятелствата. Ние като мъже и жени, които се занимаваме с политика, не можем да се намесваме, защото това би било ограничение на независимостта на съдебната власт. Председателя, благодаря ви за това, че бяхте кратка. Следващият, господин Войнц. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към господин Спатаро. Казахте, че вече е имало едно, една молба за амнистия от 26 е, осъдени служители на ЦРУ Искам да ви питам каква милост може да има за човек, който е отвличал и измъчвал хора. И ако тези 26 души а, са граждани на САЩ и служители на ЦРУ и са осъдени в Италия, то това означава, че американският президент иска имунитет за всички, които са участвали в отвличанията и сезанията – как могат е, те да бъдат осъдени в Италия? Присъствали ли са лично? Имало ли е обжалване? Те дали са били разпитвани? Благодаря. Е, Госпожа Унтвелт, благодаря господин председател. Накратко, на свой ред бих искала да благодаря на господин Спатаро за цялата свършена от него работа за толкова години. Отправям благодарности към госпожа Синк за работата, която в момента върши. Първият ми въпрос е към господин Спатаро. Ние започнахме с искане за екстрадиция за агенти на ЦРУ, които са били обвинени и които в момента вероятно вероятно ще бъдат пуснати, ако мога така да се изразя. Е, странен преход. Това, което ме изненадва е, че Европейския съюз или страни негови членове е, много по-усърдно екстрадират лица към Съединените щати, отколкото обратното. Не трябва ли да се замислим по този въпрос? Дали съдиите също не трябва да се замислят? Имаше дело е, напоследък в е, Нидерландия, вчера май споменах за него, когато съдята отказва екстрадиция на млад мъж, който, за който се предполага от страна на Съединените щати, че подготвя терористични акции, е, като доводът е, че този младеж не може да очаква справедлив процес в Съединените щати и за него има опасност от смъртна присъда. Има ли някаква мрежа от е, съдии, когато се обсъжда въпроса как се отнасяме към молба е, за екстрадиция от страна на Съединените щати и обратното? Има ли е, съдии в Съединените щати, които са се позовали на подобна практика? На второ място, призива на Ана Гомес, който е към самите нас – защото обикновено е, ние сме някакви проповедници. Ние проповядаме от името на Европейския парламент. Днес ще гласуваме по резолюция, която обсъждахме днес. И групите, които са представени тук, едва ли ще гласуват съобразно направените тук изказвания. Като погледна какво законодателство ние самите сме гласували, това изобщо не съответства на изказванията, които правя днес. Ще бъдем ли е, последователни спрямо самите себе си, спрямо нашите принципи и ценности? Ще гласуваме ли е, закони, които е, ще удържат на изпитването на законността и конституционалността или по-скоро искаме да обслужваме политически цели, да бъдем е, доволни от това, което правим, продължавайки да гласуваме законодателство, което не съответства на това, което твърдим. Като имам предвид вота днес след обед, бих искала е, да имате предвид какво сте казали пред партиите си и как ще гласувате в последствие. Председателя, благодаря. Госпожа Шогор има думата. Thank you, Chair. I'm, I'm... Господин, а, пред, а, господин Шогор, а, а, съжалявам, не можах да проследя цялата дискусия, защото трябваше да участвам в друг вод. Искам да отговоря на моята колега госпожа Гомес. А, е, бившия ръководител на е, тайните служби в е, Румъния. През 2003 година той е и съветник на президента по въпросите на националната сигурност. той е признал нещо, което политици в Румъния се опитват да отричат. Той твърди, че това е временно задържане и казва при какви обстоятелства се провежда то, а именно Румъния все още не е била член на НАТО, т.е. може да се допусне, че е, Румъния е, се е, държи малко по-добре по въпроса на човешките права, преди да влезе в Европейския съюз. Два кратки коментара. През 2003 година ние е, се опитвахме да убедим тогавашния президент е, Ириеско, че е имало Холокост и че Румъния е извършвала Холокост. 2003 година той отричаше и това. И накрая, по въпроса за човешките права в Румъния. Това продължава да не бъде приоритет за Румъния. Е, говоря отличен опит, защото съм член на национално мълсество в Румъния. Благодаря на всички. Председателя, е, благодаря ви и накрая е, последният депутат, господин Лопес Агилар. Благодаря ви. Край, край, кратък въпрос. Не искам да не искам пространно да ви занимавам с моите възгледи по този въпрос, но все пак ако се е, съсредоточим върху оценката направена от е, изказалите се специалисти тук, имаме много кратък обхват на предходни дела. Вие казахте, че има класически случаи на парламентарен контрол. Разбира се, разбира се, че върховенството на закона повелява това, но като имаме предвид колко дела са заведени, възоснова на ясни факти, дела за незаконно отвличане, за незаконно задържане, е, които се извършват от ЦРУ с е, съучастничество на държавите членки. Все пак тези дела са малко на брой. В Европейския парламент се вдигна много шум около тях, но все пак ние трябва да помислим и да признаем, че е, реакцията от страна на обществеността в държавите членки беше ограничена. Беше много ограничена. Не се дигна много шум по въпроса. Така че предвид е, вашите познания за ограничения обхват на заведените дела, кои според вас е, са в най-голяма степен относими? Е, кои са най-важните от гледна точка на качеството на дадения отговор? Според мен италианските дела са значими. Въпреки това обаче искам да чуя вашата преценка за предходни дела и съпоставителен анализ. Съпоставителен анализ, който евентуално е направен до момента, господин Спатаро. Благодаря. Бих искал сега да се обърна към колегите, господин Спатаро и госпожа Синк, да отговорят. Благодаря. Е, имайте предвид, че всеки един от вас разполага само с по 5 минути. Може би малко повече, но е, заповядайте. Първо, първо можете да отговорите на въпросите и евентуално да вземете отношение по това, което чухте. Господин Спатаро, благодаря. Надявам се, че няма да има безпорядък в отговора, който ще дам. Първо, питате ме дали е, според мен прокурора трябва да бъде е, съвършено независим от изпълнителната власт. Да. Да, без е, да, но, да, бе и така нататък, да. Този въпрос неизменно се обсъжда към който и да е член на дадено правителство, винаги, винаги ще прояви склонност да е, постави под въпрос независимостта на прокуратурата. Още от времето на Мусолини, 1940 година, Дуче. Дучето влиза в залата, където се чества началото на правосъдната година. Всички стават и правят мусулинския знак за поздрав. Някой казва, правниците са тук в името на върховенството на закона, но понякога политиката взима връх над това. Тогава е било така. В момента някои в Италия, някои смятат, че съдебната власт трябва да прави разследвания е, по въпроси за корупция или за природни бедствия, но никога не бива да изпуска от погледа си економиката. В момента, например, економическата криза може е, да предпостави е, съдебно решение. Така нещо по същество. Първо, е, съдър, е, магистратите са абсолютно независими, същото се отнася и за съдиите. Трябва първо да издържите изпити, после да се видите на конкурс и тогава ставате прокурор или съдя. И никакъв министър не може е, да ни дава никакви е, инструкции, никакви указания. Ако някой го направи, аз лично бих подал жалба, защото съм е, твърдо убеден в това, че има правила, които трябва да се спазват. Второ, при наказателно разследване – при наказателни дела разследването е задължително в Италия, така че аз не мога да решавам дали ще водя разследване или не, защото за мен това е по-удобно или защото възникват е, проблеми по международни спогодби, по които Италия е страна аз съм длъжен да проведа разследване. От друга страна, съдебната полиция също води разследване, но, е, но е, съдебната полиция зависи от нас, от прокурорите. Тя не зависи нито от министра на правосъдието, нито от министра на вътрешните работи. Е, освен това, независимостта не е абстрактно понятие. Е, независимостта се изразява и в професионализъм. Тоест, магистратите трябва да бъдат професионалисти. Е, Касационният е, съд е отправил строги критики срещу Конституционния съд в Италия. Е, защото се смята, че по силата на определено решение е, трудно може да се докаже дали правилно са се позовали на държавна тайна или не. Е, освен това, в много случаи се дава право на преценка на политическата власт. Тоест, това е много строга критика от страна на Касационния съд в Италия. Това, което каза господин Коелю е много важно. Той говори за независимостта на съдебната власт. Той е, спомена и е, ограниченията на правомощията на Европейския парламент. В случай аз говоря по-скоро като гражданин, отколкото като магистрат. Освен това не съм добре запознат с политиката. Искам да се върна към е, шеста препоръки, направени в това проучване. Първо, е, препоръка номер две. Е, в тази препоръка е, се говори за позобаването на член 7 от договора за Европейския съюз. Е, тук се говори за опасност от тежки нарушения на ценностите на Европейския съюз е, по член 2. Е, освен това се говори и за реално сериозно нарушение на тези ценности. И вие, като Европейски парламент, можете да предизвикате съдебно дело. Може би Европейския парламент е, е, има правомощие да възбуди е, съдебно разследване. Дело за нарушение. Дело за нарушение. Първо говорим за опасност за такова нарушение. Добре. Нека да е, кажа все пак, че Европейския парламент би трябвало да има по-чувствителни правомощия за водене на разследване. Може би европейско законодателство трябва да не бъде толкова двусмислено. Нямам време, освен това не съм и достатъчно компетентен по този въпрос. С една дума, смятам, че вие разполагате с е, инструменти за въздействие е, сега, нека да видим какво става на 5 април 2013 година. Е, тогавашния е, президент сега, има един офицер от американската авиация, който отговаря за сигурността в военно база близо до Неапол е, на италианската територия. Единствен той от 26 е помилван. В тогавашно комюнике за печата прокурора на Милано тогава взима е, отрицателно отношение по тази тема. Министъра на правосъдието изобщо не взима отношение. Е, е, говори се за практика, която не е съобразена с правовата държава. И това са е, действия на италианската държава позовават се на специфични обстоятелства, при които е настъпила тази интервенция. Материята е много сложна. Материята е много сложна. Така или иначе е, трябва да уважим решението на тогавашния държавен глава. Имало е много критики от страна на съди и на правници като цяло, но все пак е, президента на републиката е взел това решение е, и той е последната инстанция. Имало и други искания за други осъдени. Не мога да кажа колко са били, не мога да кажа какво ще бъде окончателното решение, защото, е, отново подчертавам, по тази материя е, не е компетентна съдебната власт. Прокурора дава мнение. Предполагам, че то ще бъде отрицателно, но в край на края ще решава президента на републиката. Е, вие ме питахте е, как е протекло делото. Е, бихте ли уточнил въпроса си? Искахте да разберете как точно е протекло делото? Може ли, да уточните въпроса си? Когато става дума за американски граждани, които са а, осъдени, дали са присъствали, имали ли са, а, били ли са разпитвани? Една доманда importante questo, perché ho già detto prima. Да, да, въпросът е важен. Въпросът е важен. Току-що казах, е, е, е, само пет дипломата са получили правото да им бъде признато дипломатически имунитет. Останалите не са били дипломати, колкото така нареченото дело и на абстенция според италианското доказателство, ако има доказателства, е, че обвинения е уведомен за това, че срещу него е заведено дело и че правото му на защита е било спазено, то той може да бъде осъден в негово отсъствие. В случая говорим за лица, които са избягали е, т.е. неща, които са е, извършили нещо преднамерено. Освен това, те са били представени от е, адвокатите си на самото дело. Т.е. тези адвокати не са били служебни защитници, а са били е, платени адвокати. На въпроса на госпожа Унтвелт. Е, е, от Министерството ние поискахме екстрадицията на 26 деца. Първо искахме да се направи разследване, те да бъдат намерени и след това да бъдат екстрадирани. Нашето министерство можеше да откаже. В 25 е, от случаите Министерството решава да не предприеме такова издирване и едва през 2003 година привежда е, доводи за това свое решение. Е, само едно лице е било екстрадирано. От друга страна, обаче е, има наказателни присъди само за 6 души. Освен това, знаете, че в Европейския съюз съществува Европейската заповед за арест. Това е въпрос на сътрудничество между съдии и така Сус е бил арестуван в Лисабон, но Министерството решава е, да е, се сложи край на делото и отново казвам, че това е политически избор. Между Португалия и Италия има е, е международни конвенции, но има и двустранни споразумения във връзка с екстрадициите. И така, по силата на тези споразумения лицето е било екстрадирано. Евентуално е имало много силен натиск. Не мисля обаче, че това е било неразумно. Е, броя на делата. Е, имало е всъщност е, само едно дело и дори в ООН също е имало само едно дело по тази материя. По всичко останало ви препращам към вашите документи и към материалите от печата. Лично аз посетих Испания, където съдя следователят водеше следствие. Пак подчертавам, че тук говорим за независимостта на магистратите. Дори посетих Швейцария, защото един от полетите прелита над Швейцария, после посетих и Германия и мисля, че в крайна сметка тези, при тези дела така и не са стига до решение и защото няма никакво наказателно решение. Но е, това, което е трябвало ние в Италия да направим, сме го направили. Единственото дело, което завършва с наказателно решение, е, е приключило в Италия. Верно е, че обществеността не е запозната с всичко това. Ако, ако, ако говорите с е, просветен, с просветен човек, с човек, който е учил нещо, веднага ще заяви, че е, това е терорист. Е, когато говорим за отвличане, за измъчвания и прочие. Според мен е, в услови на демокрацията е абсолютно недопустимо някой да заявява спонтанно това е терорист. Не, не можем да премълчаваме тежестта на деянията. Ние сме демокрации, ние сме същински демокрации. Нека да бъде ясно това. Отвличания, измъчвания – това не служи за нищо. Е, това е абсолютно безсмислено. Дори е подчертано в доклада Фолштайн. Дори и да служи за нещо, не би трябвало ние да го допускаме, защото по този начин ние просто е, проповядваме същото, което проповядват и терористичните групи. Съгласна съм с е, отличните коментари на господин Спатаро на въпроса към мен и делото срещу Полша. Да, наистина, полското правителство обжалва, но обжалването беше отхвърлено. Също така е вярно, че нанесените щети на а, полското правителство идват от е, жалбоподателя. Но тук ние се срещаме с най-страшните нарушения на Европейската конвенция и на международното право в областта на изтезанията, които са напълно забранени. Е, когато в е, Полша имаше още смъртно наказание чрез разстрел, то беше подложено на сериозна критика. Имаше един случай на син, който е оказал сексуално посегателство над майка си. Ако се, ако се има предвид информацията, която беше предоставена на, Европ... на а, ге... главния прокурор, и във връзка с ужасните е, изтезания, описани в доклада на Сената. увесването за трупа и принудителното хранене през ректума се става ясно, че ЦРУ използва тази техника като метод за контрол на поведението и без никаква медицинска обосновка. Ще кажа, че ние говорим тук за много страшни нарушения на човешките права. Степента на нарушенията изисква да се проведе ефективно разследване, което да проследи тези случаи. Да, разбира се, наказанията са съществени във връзка с решенията на съда, не е достатъчно само да се каже, че има нарушение и решение на съда, че не е имало достатъчно разследване. В крайна сметка, сам по себе си процесът наказване на истината, поемането на отговорност и подвеждането на официалните органи под отговорност няма да се случи отново. Благодаря. Благодаря и на двама ви. Колеги, през последния мандат е, ние създадохме и проведохме много е, достоверни проучвания и доклади относно разпитите на ЦРУ. Резолюцията, резолюцията от февруари тази година ни налага да актуализираме и да подновим тези е, проучвания и разследвания и то с оглед на доклада на Сенатската комисия. Това е една много чувствителна тема. Днешното изслушване е част от нашия отговор. Искам да благодаря на ораторите, че ни помогнаха да го направим. Благодаря за вашия принос тази сутрин. Вашата информация беше много важна за членовете на Европейския парламент по тази много чувствителна и противоречива област. С радост мога да кажа, че ние изпълняваме нашия дълг и поемаме отговорност. Също така, ние спазваме политиките на ЕС по гарантиране на сигурността и функционирането на правовата държава координаторите и комисията като цяло ще продължат да работят в тази област. Благодаря на ораторите за тяхното време, за... благодаря на всички, че присъствахте днес, на всички, които участваха в това изслушване. Благодаря ви, колеги, за вашите изказвания и за вашето присъствие. Peccato, peccato non ci sono italiani parlamentari. This is a live stream, uh, um, Mr. Spadar, this Да, става, и сега разбрах, че всичко се излъчва и на живо, така че със сигурност ще има и италианци, които ще го слушат и които вероятно ще има някаква реакция. Ние сме италианци и ние слушаме. Съжалявам, че се наложи отново да се намесе. Може би и господин Фарат гледа, когато говорим ако а, вероятно а, са а, тук и гледат на компютрите си, това е тъжният факт и ситуацията в днешно време. Colleagues, if you are going to stay, we're going to just continue for the next. Uh, this is Libe for you. We're going to continue with this value с още някои точки от дневния ред. Остана ни точка 11. Ако имате желание да продължим, трябва да преминем през точка 11 от 12 до 12 и половина единен формат за визи. Имаме толкова много работа, че просто трябва да продължим. Така че колегите, които биха искали да изчакат, нека да видим дали а, докладчикът е тук, Силвия Кауфман. Ще имаме становище на комисията. Става въпрос за изменение на регламента за един информат на визи. Става дума за визовия стикер, който съществува вече 20 години. Счита се, че той вече е компрометиран и е, се налага да бъдат въведени нови характеристики за по-голяма сигурност. Ще помоля нашия докладчик, госпожа Кауфман, да вземе думата Силви. Заповядай. Благодаря, господин председател Клод. Вие вече споменахме, че вече от 20 години ние имаме един на виза – Началото беше дадено с Шенгенското споразумение, след това беше прият регламент. Също така шенгенските държави Исландия, Норвегия, Швейцария подписаха това споразумение и приеха и въведоха този единен формат на виза. Регламентът за вида на, за единия формат на виза беше променен два пъти 2002 година и 2008 година. Целта беше тогава да се въведе нов елемент на сигурност, снимката, да се адаптира номерацията и да се спазят изискванията на визовата информационна система. Сегашните визи и тяхната концепция за сигурност идва от 1995 година. Въпреки направените промени през последните години, е факт и е причина за предложението на комисията, тъй като, за съжаление, има сериозни фалшификации, които бяха открити в държавите членки. Единственият извод може да бъде, че след като тези формати на виза не са защитени от фалшификации, трябва да помислим как, да противодействаме на това. Според регламента през 2009 година беше създаден един подкомитет, който трябваше да разработи ново оформление. На него му бяха необходими цели 6 години, но сега този нов дизайн вече е на лице с нови характеристики за сигурност, единен дизайн, еднаква хартия. Няма да навлизам по-нататък в детайлите, но искам да спомена няколко неща. Първо, защо не се предлага нова редакция на регламента. Това е така, защото при една трета съществена промяна на даден регламент трябва да се предложи приемането на нов регламент. Ето защо комисията е, може да се откаже от това предложение, защото Основните детайли, техническите спецификации ще бъдат разписани в документа за изпълнение на този регламент, и които в крайна сметка обаче представляват тайна. Комисията предлага 9 месеца след приемането на регламента новите технически характеристики да влязат в сила. времено обаче но старите формати на виза трябва да останат валидни за още 6 месеца. Мисля, че що се отнася до времевата перспектива, това предложение е добре обосновано от страна на комисията. От една страна трябва да действаме бързо, когато става въпрос за производството на по-сигурни визови стикери, но държавите членки също трябва да получат достатъчно време, за да се подготвят. И искам да кажа нещо по още една точка. В момента положението е такова, че все още е неясно дали Великобритания, Ирландия и Дания ще участват в този процес. Към момента всички ЕС държави, плюс упоменатите а, шенгенски държави, са въвели този визов стикер и се надявам, че нещата ще останат така. Надявам се, че трите упоменати държави ще решат да продължат участието си, защото е невъзможно след толкова дълго време на единни визови стикери да тръгнем по различни пътища. Надявам се, че тези три държави ще вземат съответното държание. И последно, господин председател, ние като парламентарна комисия трябва да подкрепим предложението. Необходимо е да действаме спешно и се надявам, е, че това ще бъде възможно с надлежният процес на е, вземане на решение и приемане на предложението на комисията. Благодаря. Благодаря, Силвия. И сега становището на комисията. Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Тя почти ми взе думите от устата, но все пак искам да направя някои допълнения, ако ми позволите. Наистина, от 2009 година работим в подкрепа на комисията по член 6 за да се разработи нов визов стикер. През последната година активизирахме, ускорихме нашата работа, защото в държавите членки се появи голям брой много добри фалшификати. Представихме това предложение, за да противодействаме на тези нови фалшификати. Както каза докладчика, ние приехме това предложение с един доста кратък срок за изпълнение. Има редица технически забележки. Можете да прочетете в предложението, че сме предвидили две мерки, които вероятно ще трябва да бъдат изпълнени със следващо решение на комисията – ако държавите членки постигнат единство, че това е необходимо, на втори етап ще бъде включен и баркод. Както казах, въвеждането на този баркод не е част от настоящото предложение, но в едно бъдещо решение ще може да бъде прият един такъв 2D баркод – също така една печатна кинеграма, която не е предвидена в това предложение. Тя ще може да бъде ползвана, за да можем да реагираме много по-бързо, ако се появи пак един такъв голям брой фалшификации. Може би трябва да направя още една кратка бележка, защо предлагаме визовия стикер да продължи да съществува на хартия, след като имаме визовата информационна система. Че в най-скоро време тя ще бъде налична във всички държави по света. Както знаете, националните визи Д, т.е. визите Д, които са от ограничения приоритет на държавите членки, все още съществуват и според нас е много рано изобщо да се откажем от хартияния визов стикер. Ето защо към момента е необходимо да се разработи нов дизайн на визовия стикер. След няколко години, когато функционалността на визовата информационна система е гарантирана, когато сме проверили, че това е така, когато сме изпробвали, тогава мисля, че можем да помислим визите да останат само в електронен вид. Според мнението на комисията обаче в момента за това е прекалено рано. Мисля, че с това мога да приключа своята презентация и да отговоря на вашите въпроси, ако бъдат поставени такива. Благодаря. Um, благодаря. Господин Савама иска да вземе думата. Той е докладчик Сянка. Благодаря. Госпожо комисията, благодаря господин председател, благодаря на докладчика. Нямам кой знае какво особено важно да добавя. Просто искам да благодаря на докладчика за свършената работа, която тя е свършила. И съвсем накратко да се спра на няколко забележки. Съгласни сме с бързината на този бърз подход. Може би защото не е имал на този етап други такива висококачествени елементи и също съм съгласен с аргументацията, която се крие зад отклоняването от стандартната роля, просто да се преразгледа текста. Съгласен съм с мотивацията, както и с аргументите изтъкнати тук. Също а, не виждам нищо скрито, нищо, което да спира евентуално този бърз процес. Наистина не смятам, че имам какво да добавя на този етап. Благодаря. Силвия, искате ли да добавите нещо? Не, ще, mich не, искам да благодаря сърдечно на представителя на комисията за нейните забележки. Да, също така и за необходимостта от наличието на хартиен формат на визовия стикер. За мен това е един много важен аргумент, който трябва да вземем предвид. Според мен е добре, че комисията е взела предпазни мерки, евентуално за добавяне на допълнителни технически спецификации за тази печатна кинограма, например. Мисля, че това е една добра подготовка и, както казах, благодаря. Наистина трябва да вървим напред с големи крачки. Благодаря, Силвия. Благодаря за присъствието и тук на края на изслушването. Имахме толкова много работа. Благодаря ви, че останахте след изслушването. Колеги, повтарям това, което казах за тази сутрин за следващата сесия за днешното следобедно заседание 3 и половина, не 3 часа. Благодаря ви.